господин Филип Качмарек е, има думата за една минута. Panie, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, głosowałem... Господин председател, дами и господа, аз гласувах за. По резолюцията за Европейската стратегия за Дунавския регион, Европейския съюз има нужда от подобна стратегия. Тя ще засили е, регионалната интеграция и ще окаже директно въздействие върху живота на хората от този регион. Ние дължим това на нашите граждани, затова гласувах за. Благодаря, господин Качмарек. Господин Полсъл за една минута. Господин председател, Радвам се, че приехме стратегията за Дунавския басейн, тъй като това е просто един мост между Германия, България и Румъния, нови държави членки. Това е и мост към нова държава членка, която ще е, държава кандидатка, която ще се присъедини скоро към нас, Харватия. Това е един мост към Черна гора, към Босна, Херцеговина, е, които участват в тази стратегия по очевидни исторически причини. Нека да не забравиме и Бавария. Ако Бавария беше независима страна, тя щеше да бъде втората по големина страна след Румъния на по дължи, дължината на река Дунав. Така че радвам се, че можахме да приемем тази стратегия. А сега давам думата на Дарин Аннан за една минута. Господин председател, отново виждаме, как Европейския съюз предпочита външната изява пред сериозното съдържание. Сега гласувахме резолюции, за които осъждат човешките права в Китай, но реално какво правиме? Изолираме Тайван, продаваме оръжия на комунистическия режим в Пекин – и е, даваме възможност да се създаде един враг е, на щатите по гледна точка на технологията, GP, е, модел, системата GPS и така нататък. Тоест един технологически империализъм. Значи ние се произнасяме за човешките права, обаче продаваме оръжия, даваме помощи на страни, които са свързани с военни конфликти и продължаваме да си вярваме, че сме много добри, защото ето вижте какви важни резолюции гласуваме. И сега какво баронеса Аштън, върховния представител, до която никога, нито веднъж в своята кариера не, е, не се е ангажирала с някакви подобни действия и сега лично аз искам да приветствам хората от Масачузетс, които се противопоставят на данъчното облагане, защото това е революция. Те дават идеята да се противопоставят на данъци, които не се из... приемат с большинство от населението. Господин Ханан, дадох ви половин минута в повече, отколкото ви се полагаше. Сега господин Патровски. Монче, няма ли го в залата? Да, благодаря. Тук е. Благодаря, господин председател. Искам да изкажа своето задоволство, че приехме резолюцията за нападенията срещу християнските младсинства. Евродепутатите са възмутени от е, тези нападания над е, християни в света, защото е, това са атаки срещу основата на европейските нации. Ако трябва обаче да, бъ, да имаме авторитет, трябваше да приемем и двете изменения, които ни разграничаваха от е, призавите, е, свързани с е, въпросите с разпятието. Ние, вие знаете колко са важна е, колко важна е нашата история, как е свързана с християнството и ние трябва да настояваме за спазването на подобни ценности. Аз също ви дадох думата. въпреки, че не ви се полагаше, тъй като трябваше да, си, да поясним гласуването си само за стратегията за Дунавския район, а не за другите резолюции. Обръщам ви внимание за това. По резолюции, прияти по спешната процедура, няма обяснение на гласуването обяснения на гласуванията могат да бъдат давани в момента само по резолюцията за стратегията за Дунавския регион. И те сега вече са. Господин председател, дами и господа, господин председател, дами и господа, бих искал да кажа няколко дума за дискриминацията срещу християните в Африка и Азия, но разбира се, щом щом трябва, ще говоря по важната точка Дунавския регион. Дунав е втората най-голяма река в Европа и е, свързва 10 европейски страни. За това трябва да поемеме своите отговорности спрямо този регион и защото много от страните, които са по бреговете на Дунава, в момента са изправени през дълбока криза, някои от които са дори държави членки, така че ние трябва да ги подкрепим. Благодаря ви. А сега господин Либерацки една дума. Благодаря ви, господин председател. Аз гласувах за резолюцията по а, е, Дунавската стратегия, защото това е един израз на нашата отговорност и откритост към е, спрямо проблем, специфични проблеми на различните страни по брега на река Дунав, включително и страни, които не са държави членки на Европейския съюз. Сега бих искала и други региони да, да бъдат в центъра на нашето внимание, други европейски или други. Благодаря ви, господин Либерацки. Господин Мецаруш. Его. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Исках да взема думата по резолюцията за Китай. Искам да кажа защо гласувах за. Не, не е възможно вече. Можете да обяснете вота си само по стратегията за Дънъв. Не можете да се изкажете по повод резолюциите по спешните случаи. Не зависи от мене просто. Така че пр- пр- протокола на седашното заседание ще бъде разгледано на следващото заседание. И сега прекратявам заседанието на Европейския парламент.